Благодаря ви за приноса. Ще го споделя с колегата Шевчович и се надявам отново да може скоро да обсъдим този въпрос.